Okay, good morning, everyone. Добро утро на всички и добре дошли на Младежката седмица. Добре дошли за нашата подгряваща сесия. Знам, че е доста рано, но се радвам, че всички сте тук. Нека ви кажа, още сега, че всички наши заседания в тази зала се превеждат на 23-те официални езика. Вие може да изберете езика, който слушате и по-нататък, когато се изказвате, ви насърчаваме да използвате матерния си език, за да видите какво означава работата в Европейския парламент с 23 езика. А и освен това ще можете да проследите какво казва всеки на собствения си език. Нека се представя, аз съм Кристина и ще ръководя сутрешното заседание. Надявам се да проведем една бърза, енергична сесия преди да преминем към гражданския диалог с комисаря Навраджич, и след добедното заседание в пленарна зала за Европейския корпус за солидарност. Кристоф е нашия модератор по-късно днес. Нека го представя. Благодаря ви, Кристина. Добро утро на всички. Толкова се радвам, че сте тук. Както каза и Кристина, аз ще ръководя второто заседание с комисаря Навраджич. Вие ще можете да му задавате въпроси, да изразявате своето мнение. Сигурно очаквате с нетърпение, но сега ви оставям в ръцете на колегата Кристина. До по-нататък. Благодаря. Преди да преминем по същество, ще дам думата и на Жан Медо, който е нашия генерален директор за комуникациите в Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря ви, Кристина. Благодаря на всички вас. при всички тези прояви в Европейския парламент в даден момент на трибуната излиза човек с вратовръзка. Сега този човек съм аз, но не се безпокойте, ще говоря само няколко минути. Искам официално да ви приветствам в Европейския парламент. В тази демократична институция, в един конкретен момент, 23 дни преди европейските избори. Много се радваме, че сте тук. За първи път Европейската младежка седмица е с домакин Европейския парламент. Тази година, 2019 година, се случва и година на европейските избори. Темата на вашите дебати и дейности тази седмица е – демокрацията и аз. Едва ли има по-добро място да се говори за демокрация и бъдещето на Европейския съюз от пленарната зала на Европейския парламент. Точно това е залата, която само след 2-3 месеца ще се напълни с европейски депутати, които през идните 5 години – ще вземат решения за бъдещето на Европа, за новото законодателство и за това, на което ще се даде път. А вие сте тези, които на 23 до 26 ще гласувате в родните си страни. Много е важно следователно днес да се включите в дебата – ние сме организирали най-различни семинари и прояви. Важно е да чуем мнението на хора от различни страни. Най-важното обаче е свързано с това вие да можете да вземате решения за бъдещите години, а не друго поколение да решава вместо вас – за да се случи това, не забравяйте да гласувате. Сигурно сте видели посланието на екрана. Насърчавайте своите приятели, колеги хора, които познавате, да поемат отговорността си, за да може бъдещето да се реши от вас, а не от някой вместо вас. Благодаря ви, че сте тук. Наистина се радвам, че сте в парламента през тази седмица. Тя е интересна седмица, вълнуваща седмица, но непременно поемете своята отговорност и се отнесете сериозно към изборите, защото става дума за вас и вашето бъдеще. Благодаря и приятна седмица в Европейския парламент. Много благодаря. Сигурно вече сте чули заглавието Този път и аз и приятелите ми гласуваме. Откъде идва това заглавие? Всъщност през февруари ние проведохме състезание. Обърнахме се към всички млади хора – им предложихме да изготвят план за действие, който да убеди хората да гласуват в няколкото седмици преди изборите. От участвалите в състезанието избрахме трима победители. Те са тук, на първия ред и ще им дадем думата. Те ще представят накратко своите предложения – предложения, които са иновативни, които показват какво може да се направи. Всеки разполага с по две минути, за да представи своето предложение и да ни вдъхнови, да видим какво всеки от нас може да направи. Защото този път изборите са не просто институционален въпрос. Този път всеки от нас трябва да се ангажира. Евангелос Касос от Гърция, Асия Родригес от Испания и Томакош Ковач. Ще им дам думата един след друг, за да представят своите предложения. Първо давам думата на Евангелос, ако желае. Заповядайте, може да се изправите, а техниците ще включат вашия микрофон. Добро утро, аз съм Евангелос Касус. Аз съм ученик от Кардица в Гърция. Когато се включих в кампанията много се зарадвах, че мога да споделя новината за европейските избори с моите роднини и приятели. Те наистина се ентусиазираха, много от тях се регистрираха, но е, не всички успяха заради различните формалности. Не беше ясно къде да се гласува, как. Затова реших да създам един екип за гласуване или малка група от приятели, членове на семейството, които да ги подготвят за деня на изборите. И след това, разбира се, всички да отидат заедно и да празнуват с едно питие. Разбира се, ако са пълнолетни в Австрия, Малта и Гърция. За да проверим дали работи нашето предложение, ние организирахме местни прояви заедно с община Кардица. Много бяхме успешни, 500 души се регистрираха. Сигурно се питате и вие какво мога да направя аз, за да се включа. Ами, създайте такъв екип, за да сте сигурни, че вашите приятели ще гласуват. Много е лесно да се организира такава група. Първата стъпка изберете поне 5 души, за да се добавят към вашата група и започнете чат с Facebook, Viber, WhatsApp или някакво друго приложение. Втора стъпка, вие сте лидера на екипа и трябва да сте сигурни, че тези хора са готови да гласуват. Трета стъпка, Разкажете на хората за вашия екип, пускайте снимки, видеоматериали, използвайте хаштаг VotingSquad – в Twitter, Facebook или Instagram. Със сигурност такива екипи могат да са много полезни и онлайн, и във вашите местни общности. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, че се съобразихте с тези две минути, тъй като много членове на Европейския парламент също трябва да се изкажат само в рамките на две минути. Това не е произволно избрано време. Азиер, какво е вашето предложение? Здравейте, казвам се Асиер Родригес и това е моя план за действие за насърчаване на хората от моето обкръжение да гласуват. Нарича се Пинчо Поте за Европа. Може би трябва да обясня какво е Пинчо Поте. Пинчо Поте е една инициатива, на собствениците на заведения в Доностия Сан Себастиян, столицата на нашата съседна провинция в страната на Баските. При тази инициатива получаваш пинчо на намалена цена, но също така и напитка към пинчото, като всичко това е с много ниска цена в даден ден от седмицата. Инициативата Пинчо Поте вече се разпространи в целия регион. Всички хора от страната на баските знаят за нея. Тя е много приятна, създава настроение и вие може да направите същото и в този случай. Четири стъпки. Първо, трябва да си набавите всички необходими съставки, да си направите такива Пинчус. На второ място трябва да намерите мястото, където да се съберат всички хора, които ще поканите. Това може да е културен център, може да го направите и в някакво частно пространство, дома или дори и в бар – на трето място трябва да разгласите по социалните мрежи, да кажете на приятелите, на близките си и разбира се, четвъртото е да се проведе самата проява. Нека всички да дойдат, да се създаде настроение и вие да им обясните колко е важно да се гласува. Това са първите стъпки, които трябва да направите – като в този случай не ви трябва кой знае какво, вие може да направите всичко дори и у дома. Благодаря. Благодаря и третото предложение на Домокуш. Скъпи приятели от Европейския съюз, от цяла Европа, преди пет месеца аз бях тук на първия Европейски младежки парламент и тогава говорих за многоезичието на европейската младеж, защото за мен беше невероятно, че мога да говоря собствения си език. Е, никога в историята на младежките прояви и седмици не е било възможно да се говори на всички официални европейски езици. Приканвам ви да участвате в днешния дебат. Това ще е отлична възможност да се прегърне мултикултурализма и също така да се изрази собствената ни национална идентичност. Много се радвам да съм част от този исторически момент и сега ще изнеса първата реч на унгарски, така че моля служете си слушалките. Уважаеми гости, скъпи приятели, както виждате на екрана тук, <clears throat> направихме две врати. Те бяха красиво украсени с символите, които познавате и вие. Зададохме въпроса, ще гласуваш ли да или не? Повечето хора преминаха през вратата, на която бе записан отговора да, но имаше и такива, които заобиколиха и двете врати. Първо поставихме двете врати в училището ми, а след това инициативата се проведе и на обществени места в Будапешт, по улици и площади, по които минават хора, които не знаят много за Европа. Организирахме, бихме могли да организираме стотици такива прояви, на които да се опитаме да убедим хората да гласуват. Но най-добре е да убедим младите хора, и по-точно онези, които заобиколиха и двете врати. Разговорите, които водихме пред тези две врати, бяха много полезни за мен. Запознах се с хора, с които иначе не бих се запознал. За да се организира един такъв проект, трябва да се изготвят видеоматериали, които да се разпространят по социалните медии. Проектът трябва да се популяризира. Ако проявявате интерес, можете да посетите моята страница в интернет domokush.peter.kovac. Благодаря и на двамата ми колеги за помощта им. So, here you... Благодаря ви. Ето това бяха трите предложения, които показват какво може да направи всеки един от нас. Първо се обръщам към вас. Имате ли въпроси към победителите? Искате ли нещо да им кажете? Каква е вашата реакция? с оглед на чутото. Това е първият кръг. Можете да се изказвате свободно и на собствения си език. Кой е достатъчно смел да бъде първият и да зададе въпрос на победителите. Ще чуем няколко въпроса и след това ще им дадем думата. Заповядайте, ако искате да се изкажете, просто станете и ни кажете коя сте, откъде сте, може би. Аз мога да говоря и английски и френски, но ще говоря на собствения си език. Аз съм румънка. Казвам се Йоана. Това е конкурса Демокрацията и аз. Аз също съм бивш победител и изготвих кратко видео, за да обясня как работи демокрацията. Искам да ви попитам вас какво ви мотивира да гласувате. Не знам в собствената си страна как да мотивира младите. Добре, ще чуем още няколко въпроса. Кой друг иска да зададе въпрос? Благодаря. Казвам се Юлиана. От Германия съм. На 16 години съм. Имам въпрос за проекта с двете врати, през които е трябвало да минават хората. Как реагираха как реагирахте, когато хората ви отговаряха, че не искат да гласуват? Обясняваха ли ви защо не искат да гласуват? Можехте ли да им въздействате така, че да гласуват въпреки това? Noch eine фраге. Още един въпрос. Вие мехте нох. Кой иска да зададе въпрос или да направи коментар? Двама души могат още да се изкажат. Uh, uh, Благодаря ви. Моят въпрос към всички победители. Ако трябва с една дума да обяснят защо всеки на възраст от 18 до 80 години трябва да гласува, коя е тази една дума, която ще им кажат? Благодаря. И аз съм любопитна да я чуя. И още един въпрос. Здравейте, казвам се Владимир и съм от Румъния. Искам да попитам следното. Какво ще направите с баба и дядо, ако няма желание за гласуване? Чудесно! Сега ще дадем думата на победителите. По една минута за отговор, за да има време за още един кръг от въпроси. One minute. По една минута. Благодаря. По първия въпрос, въпроса на Йоанна, и по-точно какво е най-важното за мен във връзка с изборите? За мен най-важното е да събудя интерес към изборите у нези, които първоначално не са проявявали такъв интерес. Не е важно за мен да говоря с приятелите си за изборите, а с онези хора, които първоначално не са възнамерявали да гласуват беше зададен и още един въпрос, а именно какво сме казвали на хората, които не са искали да преминат през вратата, на която е било записано да. Молихме ги писменно да ни обяснят защо не искат да гласуват. Така за тези хора имаше възможност да се занимаят с темата. Ако трябва да избера един надслов, под който да преминат изборите, ако би трябвало да ги окачествя, бих казал, че изборите са секси. Трябва да обясним на хората защо са секси. Освен това, би било добра идея, според мен, да убедим хората да излязат на улицата. Може, например, да се сформира партия. Трябва някакси да убедим хората да дадат израз на идеите си. So, who of you two will take over? Please. Okay. Заповядайте вие. Ще отговоря на испански, така че подгответе се. По първия въпрос. Вие от Румъния го зададохте а е, именно къде да намерим мотивацията, така че да насърчим хората да гласуват. Според мен е много важно да се обясни, че в крайна сметка ти имаш властта да можеш да вземеш решение. Решение и за обществото. Много е важно да гласуваш, защото това е част от цялостен процес и по този начин показваш дали си съгласен с нещо или не. Вземаш решение за бъдещето. На второ място, ако трябва с една дума да кажа защо да се гласува, ще използвам думата демокрация. И на трето място, как да обясним на по-възрастните баба и дядо или някой друг, които не искат да гласуват, Знам, че моята баба, например, се грижи за мен, приготвя ми вечерята и мога да й кажа, че след като толкова се грижи за мен, нека се грижи и за моето бъдеще и нека и гласува. Благодаря. Евангелос. Аз също бих искал да премина на гръцки език. Моля да си сложите слушалките. Бих искал да обединя двата въпроса, как да насърчим младите да гласуват и какво става с по-възрастните. Мисля, че трябва да се уточни едно нещо. Съгласно проучванията, по-възрастните всъщност искат да гласуват. Разбира се, в нашия случай е различно, защото ние сме израснали с демократичната система. Дали да се гласува или не, в Гърция гласуването е задължително. И избирателната активност е много висока. Със сигурност ние трябва да насърчим хората да гласуват. Но можем да кажем на младите, след като възрастните обикновено са толкова активни и винаги гласуват, вие младите не искате ли да гласуват? Е, да гласувате възрастните ли трябва да решават какво да е вашето бъдеще или родителите ли ще решат вместо вас? Нима има нещо по-важно от това да не позволите на друг да взема решение от ваше име. Това бих им казал. Много ви благодаря за първия кръг. Сега бих искала да оставя нещата във ваши ръце. Пред вас е машинката за гласуване. Виждате и кода, който ви е даден – слайдо, може да го видите и на екрана. Въведете кода, когато машинката ви го поиска. Ние сме създали възможност за вас да участвате, може да използвате телефоните си. И помислете, какво бихте направили вие, за да приканите своите приятели или съседи да гласуват на 23 до 26 май? Въпросът ми повтаряме как да насърчите своите приятели и близки да гласуват. Разполагате с две минути. Може да напишете едно предложение или множ, много предложения. Това, което ви хрумва, какво ви идва на ум? Какво бихте направили, за да приканите своите близки и приятели да гласуват след всичко, което чухте или може би някои идеи още не са изразени? Две минути.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 Виждаме, че сте свикнали с писането с клавиатура. Може би няма да имате нужда от две минути. ideas are still coming in. I'll... Все още постъпват отговори. Като стигнем до 100 идеи, ще прекратим. Бързо се справихте, добре. Сигурна съм, че мога да ви дам още 5 минути и ще се появят още повече идеи. Е, вместо да си гледате в телефоните обаче, бих предложила следното. Обърнете се към съседа си отляво. Онези от вас, които имат ляв съсед, мисля, че ще се справите. Ще ви дам 4 минути. Ще работите по двойки с съседа си отляво. Представете идеите си един на друг. Изберете най-добрата от всички идеи и след две минути ще ви дам знак и съответно ще се опитате да убедите един друг в това, коя е най-добрата идея. Поговорете един с друг, представете аргументите в полза на вашата най-добра идея. Вместо да имаме тишина в залата, ще се вдигне малко шум, но това е добре. Всеки намеря ли съседа си? Започвайте. It's time to chain. Време е да се размените. Кажете до край онова, което искате да кажете и нека сега вашия съсед да представи своите идеи. 20 more seconds. Още 20 секунди. Okay. Okay, time's up. Времето изтече. Беше много приятно. Пленарна зала се превърна в един малък кошер. Нека да чуем сега част от идеите. Нека да ги представи не автора на идеята, а неговия съсед. Кой разбра за идея, която е наистина убедителна – която може лесно да се реализира и да се превърне в много ефективен инструмент. Имаме малко време, може да представите идеите на своя съсед. Кой иска да представи? Ето тук имаме човек на първия ред. Добър ден, казвам се Наталия от Латвия. Ще говоря на родния си език. Служете си слушалките. Моят съсед предложи да се дава храна на хората. Какво се има предвид? Например, да се организира нещо като обща закуска, да се говори за демокрация по време на тази закуска и да се разменят и Благодаря. Вие имате думата. Казвам се Аша Аднам от Финландия. Вера тук до мен предложи нещо много интересно. Да се направят видеоклипове и да се качат в YouTube. В тези клипове да се обясни какво прави Европейския съюз. Повечето хора не знаят каква е ролята на съюза в техния живот. Тя иска в тези видеоклипове да се обяснява подробно ролята на съюза. Благодаря. Нека да чуем аплодисменти за всички идеи които бяха представени. Има обаче още идеи, които можем да чуем. Заповядайте. Аз съм Кристина, испанка съм. Моят съсед има много добра идея. Той е от Словакия. Каза ми, че би било много интересно да се е, разговаря с родителите, защото по време на комунизма в Словакия те не са можели да гласуват. Е, моята страна Испания също е минала през много дълъг период на диктатура, така че си струва да кажем, когато имаме възможност да гласуваме, нека гласуваме по съвест. Благодаря. Заповядайте. Thank you. I will speak in my mother language as well. Благодаря и аз ще говоря народния си език. Говорихме за друга идея и стигнахме до извода, че когато приканваме хората да говорят за Европейския съюз, като например в рамките на днешната проява, то основният проблем е, че участват хора, които вече проявяват интерес. От една страна това е чудесно, но от друга страна трябва да помислим как да достигнем до хора, които не проявяват интерес. В моето училище, например, има хора, които никога не биха участвали в подобна проява, никога не биха говорили за изборите. Защо да говорят за избори, след като изобщо не възнамеряват да гласуват? тези хора трябва да се занимават с тематиката. За това беше и добра идеята с двете врати. Така хората са принудени да помислят по въпроса да изложат аргументите си против. Това според мен е първото нещо, което трябва да направим. Трябва да говорим с хора, които твърдят нямам нищо общо с Европейския съюз, които са много далеч от Европейския съюз. Ако поканя, например, да хапнат с мен хора, не искам да говоря с тях за Европейския съюз, така ще достигна до хора, които така или иначе проявяват интерес. Но трябва да достигнем до другите, които не биха гласували. Колко хора ще чуем още? Двама там отзад. Госпожицата в червено. Много кандидати се появиха. Ще започнем там отзад. Нека да видим колко ще ни стигне времето. Госпожицата говори без микрофон. Натиснете копчето. Аз съм Майя от Латвия. Идеята на моята съседка беше следната. Да се даде малък подарък на хората, които ще гласуват за първи път. Монетка, картичка или нещо подобно. Нещо много малко. За да може хората да помнят този толкова специален ден. Защо да не им се даде някаква такава малка награда? за да се отбележи първото им гласуване. Благодаря и момичето точно зад вас. Друг е, човек трябваше да се изкаже. В крайна сметка ви давам думата. Казвам се Емилия от Литва. И аз ще говоря на родния си език. Моя съсед предложи нещо много интересно. Да се говори за Брексит. Да се покаже какво се случва, когато младите хора не гласуват. Младите хора могат да окажат голямо въздействие, когато гласуват и младите хора трябва да могат да изразяват своето мнение в държавите, в които живеят. Благодаря. Ще дам думата на още трима и след това ще трябва да обобщим, тъй като ни предстои още една сесия. Госпожицата в червено. Благодаря. Аз съм Шарлот и съм от Франция. Говоря френски, както може да чуете. Когато говорим за участието на младежите и вота на европейските избори във Франция, виждаме, че Всъщност много от младите не си дават сметка какво прави Европейския съюз, как допринася. Аз представлявам организация, която изготви проект наречен Невероятния гражданин. Идеята е да се говори с хората за представителната демокрация, да се говори за бъдещето, което искаме. Не просто да се каже, трябва да се гласува, защото е така, просто е хубаво и е много секси. Не, трябва да се говори за проблемите, които ги вълнуват, да се обяснява че може да се осъществи промяна по този начин, че това не са някакви неща по-големи от вас самите. Благодаря ви. So, now is... Стигаме до проблемната част. Кого да избера точно? Вие заявихте своето желание преди доста време. Вие в синьо ще бъдете последни. Казвам се Лука от Германия на 18 години. Искам да говоря на румънски. explicăm Добър ден! Става дума за погрешната информация или за липсващата информация. Мисля, че не само в Румъния няма добра организация в това отношение. Трябва да се обясни на хората какво представлява Европейският съюз. Мнозина в Румъния и не само там се страхуват от това да гласуват, тъй като не са информирани. За това на хората трябва да се обясни как да гласуват кого могат да изберат. Важно е да знаят, че изборите са нашето бъдеще. Okay, I'm from... Имате думата. Аз съм от Испания и ще говоря на испански. Por lo difícil y la grave situación que... Трудно е положението в момента. Много е сериозна ситуацията. Затова и е важно да се каже на младите и то по един забавен начин, въпреки сериозността на момента, че е важно да се гласува, да се избере някакъв забавен лозунг, нещо, което да ги привлече, да ги убеди да гласува, особено тези, които ще гласуват за първи път. Е, това е много ясна идея. Можем да го загласим. Това ти е първия път. И това да е лозунга. Uh, <laughs> Последната идея беше много интересна. Времето напредна. За съжаление не мога да дам думата на други желаящи. Предстоят ни кратки почивки. Прикамвам ви да продължите с разговорите по въпроса. Виждате че най-важното е да се мотивират неубедените, защото тук в залата всички сме убедени, че трябва да гласуваме. За да приключим, преди да преминем към следващата работна сесия, използвайте слайдо още веднъж. Отговорете на следното. Този път ще гласувам не е мотото само на онези, които наистина ще гласуват или мото с цел да се убедат онези, които не са гласували. Трябва да чуем защо точно ще се гласува. Затова напишете сега с няколко думи защо ще гласувате. That looks good. We have a big overview. And you see, this is actually what it is about. Ето, виждате. Вижда се и много ясно на екрана. Това са нашите ценности, това са нашите подбуди. Надявам се, че наистина ще гласувате поради тези подбуди. Благодаря ви за тази е, работна сесия. Тя беше подгряваща по своя характер. Благодаря на преводачите. Нека да им благодарим. And I'm going to hand over to Сега ще дам думата на Кристоф за втората работна сесия. Благодаря.